Мадам ле президент! Госпожа председателката. Бонжур а тус! Добър ден на всички! Или поне на няколкото, които присъстват. Откривам заседанието. Започваме с устен въпрос.